Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner... Уважаеми колеги, приканвам ви да заемете местата си. Nous avons un ordre du jour particulièrement chargé. Дневният ред за днес е особено натоварен. И с ваше позволение откривам заседанието. Je vous prie d'excuser notre rapporteur général. Нашият докладчик Хосе Мануел Фернандеш моли да бъде извинен, защото той заедно с колегите в момента са на конгрес в Париж. В Мадрид. Да. Е апруве. Приемаме дневния ред в настоящия му вид бих искал да ви информирам, че съвместното заседание между Комисията по бюджета и граждански свободи, което е планирано за 27 октомври в Страсбург в 15.30. Ще се проведе тогава. Du trilogue qui s'est tenu le 19 octobre, je le fais. Относно тристранната среща от 19 октомври 2015 година, бих искал да кажа следното. Нашият преговарящ е споменал пакета за мигрантите, включително и за агенциите. На следващо място възстановяването на урязванията в програмата Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа. Както каза Хосе Мануел Фернандеш, опитвахме се да не се прекъсне инициативата за заетост на младите хора. И следващия приоритет беше необходимостта да се спазят ангажиментите поети в рамките на многогодишната финансова рамка, плана за плащанията и по-специално да се използват мерките за гъвкавост, предвидени в финансовата рамка представителя на съвета, люксембургския министр, включи още един приоритет, а именно спазването на таваните на многогодишната финансова рамка. Той подчерта, че имаме а, няколко очаквания, които а, са на дефолт което означава, че ще трябва да има помирителна процедура, която ще бъде доста трудна. Нека да чуем докладчиците от останалите е, секции. Жерар Депре, например. След това да чуем господин Ге... Гайер, който е докладчик по агенциите. И двамата участваха в тристранната среща. Господин Дюпре, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Мога да бъда относително кратък. Напомних ви какъв беше избора на комисията на бюджета по останалите раздели. Тъй като вече гласувахме, не смятам, че трябва да се спирам на тях. Нещо, което каза председателя на съвета, той спомена съкръщаването на персонала с 5%. Съкръщаването на персонала с 5% е неизменна част от многогодишната финансова рамка. Така че той е, акцентира върху необходимостта всички европейски институции да спазят това намаляване на персонала. В отговор аз заявих, че е много относително от какъв момент нататък се прилага коефициента от за 5%. Съвсем, по съвсем различен начин стоят нещата в парламента и по съвсем различен в съвета. Очевидно, за всички останали институции основната идея на съвета е тази, която ви споменаха, именно намаляване на персонала с 5%. Благодаря ви, казва председателят. Значи вие ги убедихте, че Европейския парламент спазва обещанията си, така ли? Господин Дюпре, господин председател, на този етап не съм се опитвал да убеждавам никого. Просто исках да обясня, че по различен начин се преценяват нещата в различните институции и ще трябва да имаме твърда позиция по време на преговорите личното ми мнение, вие знаете какво е, но аз трябва да защита позицията, която е, с която ми дадохте мандат по време на гласуването. Благодаря, и аз мога да бъда кратък. Идеята ми беше в рамките на първия трилог Опитахме се това да бъде техническа среща и да обсъдим всички от тези въпроси, които са технически да бъдат обсъдени и да ги отделим от основните преговори. Обаче съветът не знае все още дали иска да процедира така. Люксембургското председателство трябва да реши. Не зная дали то ще се съгласи. Обхватът на преговорите е много малък. В един момент, когато се говори за миграцията, за пакета за миграция, разделението няма да може да се случи, тъй като става дума за бюджетни средства, за Frontex, за EASO, за Европол и за другите агенции. Там става за, дума за човешки ресурси, за техническа подкрепа, за финансиране, така че там няма да може да има разделяне. Но надяваме се по принцип съветът да последва предложението ни. Е, освен това, ролята на специалните инструменти – те трябва да са в рамките на многогодишната финансова рамка. Това беше нашата позиция и да се гласуват извън проекто бюджета. Но дали съветът може концепционално да подходи така към многогодишната финансова рамка, не знам. Аз лично се съмнявам. Нашите аргументи бяха много ясни и доста а, силни, но натискът от държавите членки е също ясен. Съветът каза, че финансовата дисциплина е едно нещо, но финансирането е друго нещо. Това е цитат по смисъл от страна на съвета. Тоест, нямаме готовност, нямаме сигнали, че съветът е готов да надскочи е, изработената си концепция към многогодишната финансова рамка. Но в крайна сметка трябва да се погледнем в очите и да си кажем кои са нашите приоритети, от кои приоритети не искаме да отстъпим. Сега няма да вземем решение сега. Е, трябва да се вземе решение с другите институции, с съвета. Е, това решение е неизбежно. Благодаря. Така че, доколкото разбирам, този трилог е бил един предварителен етап към помирението, което ще се състои след пленарната зала по бюджет 2016. Аз лично имам чувство, че с този бюджет няма да можем да изпълним задълж... поетите задължения за 2016 година. С кой може да а, ни увери, че миграционните потоци ще спрат, че целият натиск ще отслабне, че ще можем да мобилизираме необходимите средства за а, постигане на успокояване на положението в а, Близкия изток, че ще можем да предприемеме необходимите мерки за развитие в страните на юг от Сахара и ще можем да предприемеме мерки за връщане на мигрантите от тези страни, които в момента пребивават на територията на Европейския съюз. Не знам какво мислите по въпроса, но струва ми се, че предвид поетите от държавните глави на нашите страни ангажименти предвид нашите заявления, бюджета, с който разполагаме, ще бъде абсолютно недостатъчен. При всички случаи струва ми се, че помирението ще бъде много трудно и че трябва да бъдем предварително подготвени. А, бъдем готови да проявиме гъвкавост, да бъдем много съобразителни и да можем да реагираме на събитията в момента, в който това се наложи. Сега, както казах, това е бил един подготвителен етап. Междувременно бяхме получили писмо номер 2 но може би представителя на комисията ще ни, пред... ще ни каже за какво става дума. Благодаря, господин председател. Ще се спра на основните точки по коригираш бюджет номер 2. Комисията представи своето предложение за разходите. Те бяха актуализирани и това писмо ни по, по, помага да направим един по-ясен, по-ясна прогноза за разходите. Един много важен елемент е въздействията на бюджета върху последните пакети, които бяха обявени през септември във връзка с беженската криза. Нека да ви дам общия преглед и след това ще навлеза в подробностите. Искам да започна с пакета за миграцията. По принцип, в това писмо за изменение комисията представя няколко мерки от 1,5 милиарда за бюджетни кредити, за бюджетни кредити, за разходи за справяне с беженската криза. Това включва 150 милиона за хуманитарна помощ, за да се справим с най-важните, най-непосредствените нужди в трети страни. При функция 3 там става дума за пет основни мерки. Това е цял пакет. След малко ще се спра на него. Функция 3. Там разходите са увеличени с 1 милиард и 300 милиона. <clears throat> евро. Първата мярка засяга засяга пакета, и т.е. фонда за миграция и убежище и фонда за вътрешна сигурност. Те, този комплект от мерки ще бъде подкрепен с 99 милиона евро бюджетни кредити. Освен това, има подкрепа към пакета за презаселване. Тук имаме две различни, две отделни решения на съвета, а именно за преразпределение на 400 000 лица. Те трябва да бъдат преразпределени в рамките на Съюза и <clears throat> още един пакет за 200 000 за 200 000 човека допълнително. Съответните бюджетни кредити, които са предложени за 2016 година, са на стойност 890 е, милиона евро. <clears throat> Бюджетни кредити за задължение. На следващо място Frontex. Там има увеличение с 70 милиона за оперативните дейности на Фронтекс, особено по отношение на областта на връщане и сътрудничество между държавите членки за разпределение на персонал в така наречените горещи точки. Там, казахме, има бюджетни кредити за задължения, увеличени с 70 милиона. <clears throat> Освен това, увеличава се капацитета на трите агенции Frontex, EASO и Европол. Увеличаването включва увеличаване на персонала с 150 поста. В 2016 година се очаква разходите да бъдат около 16 милиона за трите агенции. И накрая комисията предлага увеличение с 310 милиона за фонда за увежището и увеличение с 39 милиона за мерките за връщане. Тези увеличения ще позволят укрепване на пакета и системата на обежище в държавите членки и ще ускори процеса за оценка и обработване на заявленията за обежище. Освен това има и мерки, където са необходими спешни действия на външните гра... граници. В а, функция 3 таванът беше достигнат през 2015 година. Комисията предлага в този смисъл инструмента за гъвкавост, инструмент, който в момента се предлага в рамките на многогодишната финансова рамка. 300 милиона бяха изискани чрез този инструмент от бюджета, но като общо ще има 1,5 милиарда евро, които ще бъдат мобилизирани чрез инструмента за, за гъвкавост под функция 3. И за да ви дам представа за усилията, които се правят, от страна на комисията. За двете години, 2015 и 2016 година, обемът на фондовете, които ще бъдат мобилизирани, ще бъдат около 9,2 милиарда евро, което е много повече от това, което беше планирано за функции 3 и 4 е, функции, които бяха предложени за справяне с беженската криза. <clears throat> Тези 9,2 милиарда включват и попечителския фонд за Африка. Част от тези пари идват от фонда за, раз, за развитие. А сега, селскостопанския елемент на това писмо, което е традиционен елемент всъщност – на бюджета. Тук комисията предлага да се укрепи да се укрепят спешните мерки за, с 700 милиона, 500 милиона от които са предвидени за временни мерки за, в млечния сектор, а също така има и, и част от парите ще бъдат употребени и за мерки в сектора на свинското месо, ще има мерки подкрепени за сектора мляко и плодове и зеленчуци. Всичко това означава увеличение с около 700 милиона в сравнение с проектът бюджета, предложен през май миналата година тази година, извинявайте. Освен това има и добра новина, че пред, предвидената печалба от таксите за мляко вследствие на по-слабото прилагане през 2015 година Та, тази печалба е 1,1 милиарда повече от това, което беше очаквано, в, предвидено в проекто бюджета. Нетният ефект позволява да се предложат бюджетни кредити за Европейския селскостопански гаранционен фонд с 400 милиона по-малко от това, което беше предложено за селско селско-стопанския сектор в проекто бюджета. Шестстотин милиона по принцип са увеличенията за селскостопанския сектор – в писмото има и още някои други предложения. Ще мина през тях набързо. Най-напред има предложение за увеличение за 5 милиона за покриване на задълженията за Европейския инвестиционен фонд за малките и средни предприятия са продукти, които е, са покрити от Фонда за стратегически инвестиции. Това са временни мерки, преди да бъдат въведени е, таксите от потребителите през следващите години. Освен това, има и предложение за намаляване на разходите, на очакваните разходи за риболовните споразумения под функция 2. Това е според последните прогнози. Освен това, комисията предлага увеличение с 23 милиона за бюджетни кредити за възнаграждение. Това ще позволи на комисията да покри предложените постове за отчетния период. За момента проектобюджетът беше основан на една средна ставка вакантни постове 1,3%, но намаленият брой на постове чрез този намален брой комисията се опитва да запълни вакантните постове по-бързо и иска да използва един по-ефективен механизъм за назначение, за да може да се намали процента на незаетите постове. Тези средства ще бъдат използвани, които бъдат освободени, т.е. ще бъдат използвани за мерките за беженците и за мерките, които е, комисията предлага за външните граници. Освен това, има и технически мерки в рамките на плана за енергийните регулатори. А това е промяна на структурата на плана. По принцип, що се отнася за общите разходи, въздействието на това писмо е всъщност увеличение с 7 милиарда за поети задължения за 2016 година, където бюджетните кредити за плащане са увеличени с 914 милиона. Комисията смята, че тези елементи на писмото ще бъдат взети предвид в рамките на помирителната процедура и ще бъде надградено над ще бъде надград, надград, надграден положителният опит от промерителната процедура. Благодаря, господин Фризар, за тези допълнения. Разбираме какви са общите насоки на а, писмото, свързано с коригиращ бюджет 2. ние до голяма степен ги бяхме отчели предварително, но разбира се, чак по време на помирението ще можем да ги разгледаме и да вземем предвид тези предложения. Господин Депре. Господин председател, господин Гайер е докладчик за неговата група, за догодишния ни бюджет, така че давам му думата. Нека да се изкаже преди. Е благодаря. Аз не исках думата всъщност, но тъй като бях толкова учтиво поканен, не мога да се въздържа и да не кажа няколко думи. Да, наистина, от една страна има промени, има предложения за промени, които от бюджетна гледна точка отразяват политическите решения. А когато мислим за тази операция за презаселването на бежанците, нещо, което е, е подкрепено от парламента, това е не само политическо решение, но това означава и средства, които трябва да са на лице, за да се осъществят тези дейности. Това показва още веднъж, че задачите в момента са много сериозни и те надхвърлят по сериозност проекто бюджета и очакванията на комисията и съвета от лятото. В крайна сметка, съветът трябва да действа и се вижда, че не може той да се осланя на, на проекта очакванията си от лятото. В момента всяка индикация за нас е важна от страна на съвета всяка индикация за актуализация на бюджета, защото само тогава може да водим сериозни преговори. Аз имам един въпрос, а именно изненадан съм, че комисията дава средства на фронт, т.е. дава задачи на Фронтекс в областта на връщането на беженците. До момента това бяха задачи на националните държави. Когато според германското законодателство един беженец не е признат за беженец, то не, германските власти трябва да финансират неговото връщане и те са отговорни за това. Сега не мога да разбера без да съм експерт, естествено, не познавам правната основа. Обаче, не мога да си представя как нещата ще се случат. Ето една държава казва, един беженец трябва да бъде върнат, взимам парите от къде? От Фронтекс. Не зная дали е разумно задачите на държавите членки да бъдат финансирани от европейския бюджет. В рамките на солидарността може би това не е грешно, но може би тук принципните въпроси не са толкова, толкова важни. Обаче, остава въпроса за Frontex. Аз като докладчик за агенциите нямам нищо против разширяването на обхвата на задачите на дадена агенция, но връщането не беше задача на Фронтекс, поне до момент не беше. Ако това стане факт, обаче тогава трябва да, ръжи, да обсъдим разширяването на задачите на Frontex и увеличаването на, на човешките ресурси на, на Frontex. Значи аргументите за момента не са много ясни. От една страна връщането беше прерогатив на държавите членки, сега вече не е. Има объркване. По тази точка, доколкото разбирам, става дума за връщане към хотспот, към горещите точки. Така ли? Да, и двете, господин председател. Ако искате да разгледам този въпрос, бих могъл да го направя сега или по-късно. Ако обичате по-късно. Извинете. На следващо място съветът ни казва, бюджетната дисциплина е много важна. Коригиращият бюджет номер 8 е предложен от комисията и сега ако погледна цифрите, виждам, че имаме е, оборот от е, собствените средства в размер на 9,4 милиарда. Това означава, в крайна сметка, че пари е, пари не липсват за държавите членки. Ако правилно разбивам нещата, за щастие, комисията е била доста песимистична в началото, когато е предвиждала а, оборота от собствените средства. Тоест, имаме 9,4 милиарда повече приходи в бюджета от собствени ресурси, от собствени приходоисточници и тези пари са на разположение на а, държавите членки. А, съответно, а, приносът, е, вноските на държавите членки могат съответно да бъдат намалени. Финансовите министри ще са много щастливи, но по принцип какво ще правим с тези е, средства? Сега, догмата на съвета е да се спази тавана на многогодишната финансова рамка – е, това е много твърда догма и за Великобритания, но <clears throat> на фона на тези големи приходи, може би може да се каже на държавите членки, че тези средства могат да се употребят за спешните задачи, е, които ни предстоят да, да преодолеем в момента. А, също така е интересно да видим как се разделят, откъде идват тези средства. Господин Добре. Благодаря, господин председател. Сега, първото, което искам да кажа, с удоволствие отбелязвам, че противно на случващото се в други моменти, увеличаването на а, кредити и за поети ангажименти и заплащания в писмо коригираш номер 2. А, така върват в насоките, които ние сме отбелязали. А, и макар да не са а, за сумите, които ние бихме, бихме искали, което означава, че ние ще можем да бъдем единни срещу след другата е, бюджетна институция по функция 3, функция 4, както и за разходите свързани с селското стопанство. Това ме радва, тъй като смятам, че ще постигнем полож, положителни резултати. Имам обаче и въпроси, които искам да задам на господин Презе и комисията в функция 3 има една голяма част за пре, е, разпределянето на 120 хиляди бежанеца. Ако правилно разбирам за, записан, за, записаното в вашите бележки, става дума за по 500 евро за е, останалите 120 хиляди мигранти, а 40 хиляди 000 първоначални не са включени. Откъде идва тази разлика? Ако ще е, определяме по 500 евро за 120 е, хиляди, които ще бъдат е, пре, заселени а, е, от тук нататък, защо тази мерка не се отнася и за първите 40 хиляди и също така показаното от господин Гайер за Фронтекс. Ясно е, че комиси... комисията иска да да даде на Фронтекс възможност да поеме инициатива за връщане на мигранти, компетентност каквато в момента Фронтекс не притежава. Но това, което ме очудва и ние многократно сме настоявали на това, на каква основа ще финансираме тези връщанията. Ако правилно ви разбрах, 308 милиона, които искате за поети ангажименти и 17 милиона за кредите за плащания, ще дойдат от бюджетен ред 18070501. Тук се казва под подпомагането на законната иммиграция в Европейския съюз и подпомагане интеграцията. И е, също така по-нататък пише създаване на ефективна стратегия за връщане. Значи в един и същи ред имаме интегриране, легална иммиграция и връщане. Малко ме очудва, че е, всичко това е вкарано в един и същи бюджетен ред. Така че струва ми се, че може би трябва нещо да се промени тук в номенклатурата. Аз съм готов да обсъдиме това. Аз съм готов и да обсъдиме е, финансирането на връщането, но трябва да знаеме на какво правно основание и какви ще бъдат механизмите, които ще използваме. И третият ми въпрос е следния. Вие не споменахте приноса на комисията за финансиране на фонда МАТАТ. Фонд, който трябва да разполага с големи суми от бюджета и от е, националните бюджети. С е, писмо за коригираш бюджет номер 2 разполагате ли с необходимите суми за е, Е, внасяне в фонда Мадатта. Предполагам, че да, но не съм сигурен. И още нещо. В рамките на преговорите, които се провеждат в момента с Турция. В началото говорехме, доколкото си спомням, за милиард. Е, и доколкото разбирам, обаче Турция не е съгласна, иска допълнителни, ако правилно разбирам, допълнителни 3 милиарда е, отвъд е, кредитите и заемите, свързани с присъединителните е, действия. Откъде ще дойдат тези 3 милиарда? Те ще, ще бъдат взети от бюджет 2016 или има други източници на финансиране? Тоест, с, няколко, с други думи, ще има ли искане за, за увеличаване на кредитите е, с 3 милиарда за евентуално е, внасяне на сумата на Турция по е, линия на преговорите. благодаря, господин председател. За съжаление, а, така закъснях и не чух а, радостните новини, които ни най-вероятно ни е, е съобщила комисията. Аз е, имам чувство, че това е една много странна игра. Всеки път, когато комисията излезе с положително предложение, държавите членки малко след това излизат с отрицателни реакции. Ако погледнем цифрите, които ни бяха представени, бихме могли, доколкото разбирам, да се справиме с, с структурните проблеми, с които ще се е, блъскаме. Така че ще можем ли да се възползваме от закъснелите плащания, за да решим проблемите си. Това е основният ми проблем. И доколкото разбирам, млечният отрасъл и свинското месо ще получат допълнителни отрасли, които ще получат, са отрасли, които ще получат допълнителни средства е, отвъд рамките на ОСП за компенсация на ем, проблемите, проистичащи от ембаргото на Русия и още нещо. Е, казват, тук се казва, че плащаме много за отрасъла рибарство. Е, някакви 600 милиона тук са споменати аз съм а, докладчик в сянка за някои от а, споразуменията в областта на риболова. И многократно съм повдигал въпроса за средствата, но като че ли никой не обръща внимание на това, което искам да кажа. Така че бих искал някои пояснения по въпроса. Благодаря. Господин Маргал. Благодаря, господин председател. Бих искал да попитам, също да задам същия въпрос, който зададе господин Депре относно споразумението между Европейския съюз и Турция. И още нещо. Тази седмица госпожа Меркел взима отношение по въпросите в рам като председател на съвета, като председател на комисията, като канцлер на Германия. Така че тя дали смята също така по, с тези си прерогативи да реши бюджетните проблеми? защото в а, крайна сметка при трябва да трябва да има някаква такова по-балансирано отношение в преговорите от една страна повече средства за е, управление на беженската криза и от друга страна трябва да има компенсация е, в областта на предприсъединителните средства. Също времено имаме проблем с е, разпределението на средствата, тъй като все още няма истинско преструктуриране на ОСП. Така че може ли да имам малко повече разяснения и в тази област, господин Холм? Ähm, Благодаря. Много неща бяха вече казани. Жалко е, че господин Гайер е, си тръгна. Аз исках да му кажа, че той е много прав. Ситуацията е много сложна но в тази криза имаме и един шанс, и то бюджетен шанс. Неочаквано за нас се появяват тези приходи от 9,4 милиарда. И моят въпрос към комисията е, не може ли да се представим и тези пари да не се върнат на държавите членки, както по принцип това се прави, а поне една голяма част да се сложи в резерв, за да може да посрещнем тези огромни предизвикателства, предизвикателства, които ще нарастват, за да може да се справим с тях. Не може да раздаваме пари непрекъснато, без да имаме стратегия и политически план. Естествено искаме да, да помогнем на тези хора, които идват. Те идват, защото са преследвани, защото е, тяхното положение е, е много тежко, защото бягат. Но така или иначе, всяка хуманитарна помощ предпоставя определени средства. В Германия са необходими около 10 000 евро за един беженец на година. А освен това, трябва да може да дадем възможност да се помогне и на хората, които са в лагерите. С тази сума 10 000 евро, аз бих могъл да помогна на 20 беженеца в лагер. А, така че трябва да помислим за причините <clears throat> на, на кризата. И ако започнем да се занимаваме с тях, ще може да отговорим на опасенията на гражданите. В моята родина Германия в момента населението е, напрежението расте. Ситуацията се влушава, има голямо напрежение. Ако то прескочи и в другите държави, ще ни е много необходима една истинска, разумна политическа концепция за справяне с кризата. <clears throat> Искам да помоля комисията да помисли за една такава концепция за резерва. Едер Гардия Сабал. Госпожа Гардия Сабал. Antes decía el señor Dubje que eh, estaba contento con la... Благодаря, господин председател. Господин Дюпре заяви, че е удовлетворен от писмото за внасяне на корекции на Европейската комисия, защото отразява това, което ние а, гласувахме, което е чудесно. А, опитваме се да решим проблема с беженската криза, проблема в областта на политиката за прием, а, така че всичко това е покрито. Сега трябва да помислим за младеща и за урязването в плана на Юнкер на механизма за свързване на Европа и Хоризонт 2020. В крайна сметка това, което предлага Европейската комисия, не отговаря на гласуваното в парламентарната комисия по бюджета по въпроса за бежанците. Ето защо бих искала да направя едно предложение на Европейската комисия – по отношение на агенциите. Това, което гласувахме, беше следното. Ние гласувахме увеличение, което отива отвъд това, което вие ни предлагате. Допълнително увеличаване на персонала на ЕАСО и намаляване на персонала на Фронтекс са нещата, които предлагате вие. Говоря малко от името на докладчик по агенциите, но все пак си позволявам да го направя, защото смятам, че нуждите са ясни. Не трябва да пренебрегваме агенциите и въпроса за увеличаването на персонала. Позицията на социалистите беше изключително ясна. Необходимо е да спазваме да има някаква последователност в това, което правим. А парламентарната комисия по бюджета гласува по темата. Затова смятам, че трябва отново да обсъдим темата по, по време на преговорите. В крайна сметка, ние не преговаряме толкова с съвета, преговаряме по-скоро с Европейската комисия, така че открито ви го заявявам, темата все още не е решена. Отколко, а колкото се отнася до коригираш бюджет номер 8, бих искала да си запазя правото за коментар след малко. Председателя. Едно питане. Чухме много гласове, които казват, че трябва да се борим с причините за миграцията. Има много протести в Европа, защото хората остават с впечатлението, че беженския поток е непрекъснат и че дори се увеличава. Госпожа Георгиева желая бюджет базиран на резултатите, а резултат в случая би означавал да спре беженския наплив. Държавните правителствени ръководители споменаха идеята за създаването на нови работни места по външната граница, набиране на нови гранични служители. Какво смятате, господин Фреза? Това ще бъде в допълнение на 3 милиарда, които споменахме този уикенд. Може би госпожа Меркел е била пълномощена от госпожа Могерини, за да се изкаже за външните отношения на Европейския съюз. Явно това е станало. Европейската комисия до голяма степен отговаря на исканията на парламентарната комисия по бюджета, с изключение на Хоризонт 2020 и механизма за свързане на Европа. И сега съвета трябва да последва искането на Европейската комисия. В следващите няколко дни съвета ще трябва да се произнесе и ние очакваме да видим какъв ще бъде резултатът. Господин Фреза, сега имате думата, за да отговорите на въпросите и на коментарите. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да отговоря на въпросите най-напред. Има голямо разминаване между това, което гласувахте като проекто бюджет за 2016 година и това, което се предлага в писмо за внасяне на корекция и номер 2. Това показва все пак, че сме на едно мнение в това отношение. Сега на въпросите. Отговарям без да спазвам реда на задаването им. Беше опомената ролята на Фронтекс. Ако позволите, ще използвам термина на английски. Ще говоря на английски, защото ми е по-лесно. В Отношение на връщането, Frontex няма роля, няма никаква собствена инициатива. В текста се казва, че Frontex може да приема допълнителни мерки за улесняване на връщането. Например, да организира съвместни полети, за да може мигрантите да се върнат в държавата си на происход. Идеята е Фронтекс да може да окаже колкото се може повече помощ. А по отношение на евентуалното преразглеждане на дейността на Фронтекс, нещо, което съобщи господин Юнкер и което ще се предложи от Европейската комисия до края на годината, това означава да се преразгледа цялата роля на Фронтекс и начина по който неговата дейност се свързва с дейността на държавите членки. Идеята е да имаме съвместен ефективен отговор, който да ни позволи да се справим с предизвикателствата. Това е обяснението във връзка с допълнителните мерки, предложени ви в писмото за внасяне на корекции. На въпроса за вътрешните мерки или за справянето с предизвикателството от беженската криза. Господин Дюпре, вие попитахте дали в писмото за нанасене на корекции мерките се превеждат в съответствие с втория пакет. Отговорът е да, защото се добавя 6 милиона към първоначалния пакет от 40 милиона човека, които трябва да бъдат разселени. Тук се включват и разходите за транспорт. Така че да, има привеждане в съответствие на мерките. et ceux qui cherchent l'asile politique et les returns. Donc la, la, la structure budgétaire doit Структур, бюджетната structure, doit prendre en compte. спецификите. Много често се нуждаем от гъвкавост, за да се осигури връщането на хората. В случай на предприемане на бързи действия, е необходимо бюджета също да е заделил съответните средства. Т.е. трябва да имаме по-подробно и конкретно разпределение на средствата. Така обаче рискуваме да осложним прилагането на бюджетните мерки. Председателя, позволете на господин Дюпре да ви прекъсне. Имате думата, господин Дюпре. Разбирам, разбирам вашите доводи, господин Фреза и ги уважавам. Но аз питам, специалния бюджетен ред. В него се говори за мерки за интегриране и мерки за връщане. Как ще прехвърляте кредити от единия бюджетен ред в другия? В другите бюджетни редове може, има някаква логика а, за евентуален трансфер, но в рамките на този бюджетен ред доста странно ми звучи да може да се правят такива трансфери. Председателя. Господин Фреза, имате думата за отговор. Господин Фреза. Предлагам ви да продължим дискусията двустранно. Така ще се допитам и до колегите, за да мога да ви дам информиран отговор. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je prenne les questions sur les DAB 8, не зная дали искате да говоря за проекта за коригаш бюджет 8 сега или по-късно. Не, по-късно, казва председателя. Господин Фреза, добре. Аз съм си отбелязал въпросите, така че ще ви отговоря после. Вие, господин председател, попитахте дали в писмото за внасяне на корекции се предвиждат мерки, свързани с граничните служители, и граничната охрана? Отговорът е не. В писмото за внасяне на корекции няма такива мерки. Комисията обаче обсъжда идеята и законодателното предложение ще бъде направено съвсем скоро. Председателя. Ама въпросът е спешен. Ежедневно потока на мигранти се увеличава. По телевизията виждаме цели орди от бежанци, които минават границата. Господин Фреза. Да, да, така е. е. Всички сме съгласни, че е спешно. И за това създаваме условия за по-добро сътрудничество в рамките на сега действащата правна рамка. Държавите членки могат да предоставят експертен опит на Frontex и по този начин бързо ще се мобилизират средства, за да се увеличи граничния контрол. В рамките на тази преходна фаза се предвиждат и конкретни дейности, oh, euh, за да може да отговорим на миграционния натиск. Sur les, les, les rôles des, des, des agences et les... Във връзка с ролята на агенциите и засилването им, отбелязах си казаното от госпожа Гардия Сабал, която каза, че трябва отблизо да се занимавам с въпроса за агенциите. Аз напълно разбирам вашето притеснение. Това е една от темите, които ще гледаме по време на преговорите. Както каза господин Гайер, можем да се опитаме да изпреварим събитията, но е, трябва все пак и съвета да присъства на помирителната процедура. Относно 3 милиарда за Турция. Доста обсъждахме тези 3 милиарда на последната среща на върха. Да, на лице е воля за засилване на сътрудничеството с Турция. Тя е ключов играч и игра основна роля в беженската криза. За да се захрани доверителния фонд за Сирия, с поне 500 милиона, ще трябва да се вземат някои средства от инструментите, прилагащи се преди присъединяването на държави членки. По този начин държавите членки ще могат да натрупат критична маса, която да използват при нужда. Този доверителен фонд е основният ни инструмент. Ще се нуждаем от ресурси от европейския бюджет, но и не само. Държавите членки също се трябва да дадат своя принос. Това е по отношение на 3 милиарда. Но нека да видим какво ще стане по време на преговорите. Ще стане ясно следващите няколко дни или седмици. Agricole. Donc, euh, et là, M. Torvalds a évoqué notamment земеделието. Пигмит, Господин Торвоц говореше за пигмит. Какво беше това? А, да, за свинското месо. Та в писмото за внасяне на корекции са предвидени 29 милиона за сектора на свинското месо. Европейската комисия отблизо следи развитието на пазара, така че ако има нужда, ще може да откликнем бързо. Е, Нека ви напомня, че водихме дискусията преди една година. Тогава обсъждахме отговора на руското ембарго и тогава Европейската комисия в свое писмо предложи намаляване на разходите и възникна въпроса дали това е достатъчно. и дали използването на резерва за кризисни ситуации е достатъчен. В крайна сметка можем да кажем да. Този резерв беше достатъчен. Не само, че беше достатъчен, но имахме и излишък. Просто искам да ви покажа, че Европейската комисия винаги много внимателно изчислява нуждите. Така че и при нов случай на нужда ще имаме възможност да отделим необходимите средства. Надявам се, че не съм забравил някой въпрос. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин Преза, за всички тези допълнения и а, уточнения. Вярно е, че е, говорихме тук за Фронтекс. Ние бяхме в Сицилия през юли и следващата седмица ще а, е, така ще направиме отчет, но в Сицилия аз бях потресен, просто казвам, питам се какво прави Европейския съюз. В е, Сицилия имаме чувство, че, че Фронтекс просто води статистика, ние като че ли сме наблюдатели, а не действаме действително, защото в крайна сметка компетентността, прерогативите остават за държавите членки. Така че ако се разшири ролята на Фронтекс, то това трябва да бъде уточнено. И аз се питам пък кой, кой, ще, кой ще ръководи е, кой ще, кой ще играе ролята на правителствата, които в крайна сметка взимат решения и валидират решенията. Справени сме в една пред една безпредседентна криза. И наистина му, редно е да, израв... да изразяваме съмнения относно бюджетните средства, с които ще разполагаме за разрешаване на тази криза, предвид записаното в писмо номер 2. Аз съм абсолютно убеден, че ще ни трябват изваредни средства за разрешаване на кризата през 2016 година в, със средствата, с които разполагаме, няма да можем. Просто се питам дали държавните е, глави наистина осъзнават това в пълния смисъл. А, сега минаваме към коригираш бюджет номер 8, който а, така събуди много надежди, но мисля, че ще ни обяснат, че това няма нищо общо с нас, че това са просто разпределения между държавите членки. Така че господин Фрезер, може би първо а, искате ли да ни вдъхнете отново малко надежда? Благодаря, господин председател. Ще ще спомена основните елементи на коригиращ бюджет номер 8. Това е проект за коригиращ бюджет, който се прави обичайно по това време на годината. Става дума за преразглеждане на прогнозата за а, собствените ресурси. Тази тази година в него се включват три компонента. Първо и най-голямото е включване в бюджета на солдата от 2015 година на собствените ресурси от ДДС и БНД. Става дума също така за плащанията, извършени от 6 държави членки за прехвърляне на плащания за 2015 година. На 1 септември тези държави членки извършиха плащанията и става дума за една сума от 5 милиарда и 700 милиона, които трябва да се разпределят между държавите членки. Второ, новите салда за 2015 за, от ДДС и БНД и да се преизчислят вноските на държавите членки към европейският е, бюджет. тук става дума за една сума от милиарди 400 милиона. Третото е да се вземат е, предвид е, другите приходи от митнически ставки, както и приходи, свързани с а, а, глоби. тук има една сума, която е по-голяма от пред първоначално предвидената и милиард и 200 милиона повече е, са поступили от глоби от е, прогнозите. И искам също така да, да спомена, че има и е, упоменаване на службата за а, защита на личните данни. Там има едни економи от 300 000 евро. Колкото до приходите, и проблемите повдигнати от господин Депре и Гайер, нека не забравяме за какво става дума. Тук става дума за различни източници на приходи, които нямат пряко пряко отношение към а, бюджетните кредити. А, Европейския съюз се а, нуждае от разрешения за определяне на бюджетните кредити за поети ангажименти и плащания в рамките на многогодишната финансова рамка, докато тук става дума за собствени ресурси, които се е, събират от е, държавите членки. Правят се прогнози, след това се е, правят е, съответните оценки и има преравняване. Така че не можем да кажем, че става дума за 9 милиарда и 400 милиона повече за държавите членки. Просто наистина имало, имало е повече при, приходи от а, глоби и а, митнически ставки, но в крайна сметка това е сумата е 2 милиарда и 300 милиона, а останалите средства са едно преразпределение на, на средствата за уравновесяване на бюджетите и за преопределяне на вноската на държавите членки. Така че защо комисията не може да използва тези средства, ако мога така да се израза. Примерно средствата от глобите и митническите ставки. Защото това няма да промени нивата на авторизираните средства в отделните пера. Защото за да се увеличат тези кредити, съвета и парламента трябва да се договорят за това увеличаване. И това вече може да се отрази на нивото на вноските на държавите членки. Така че, както, което означава, че до година, примерно, тези вноски трябва да бъдат с 2, 2 милиарда и 300 милиона повече. Това обаче няма да позволи на комисията да разходва плюс а, повече. в рамките на нормалните бюджетни процедури. Така че, за съжаление, това, това е положението, т.е. не може да има преразпределение или пренасочване на средствата. Благодаря ви. Миражът изчезна. И връщаме се в строгите рамки, които ни бяха е, предписани. Госпожо председател. Така, когато се появи, ще появи коригиращ бюджет с е, подобни характеристики и когато средства трябва да се връщат на държавите членки, си, се питаме, можем ли да използваме това в преговорите. Но за, съж... за съжаление става дума за иллюзии. Става дума за средства, които, които в никакъв случай обаче не ни позволяват да промениме финансовата рамка и разходите. Сега, можеме да поискаме, да речеме, е, спешно преразглеждане на финансовата рамка и да поискаме вдигане на таваните за е, изваредни разходи. Но би било сложно. Но от политическа гледна точка, факта, че има 9 милиарда евро в повече, макар че става дума всъщност за 2 милиарда, които не са влезли в прогнозите. 2 милиарда събрани допълнително от глоби и така нататък. Тези пари все пак би трябвало да улеснят преговорите с съвета. 9 милиарда повече в са по-добре от 9 милиарда по-малко. Така че това би трябвало да може да улесни от политическа гледна точка а, преговорите, ако не от юридическа. Тоест, ние бихме могли ние бихме могли да поискаме, да речеме от съвета, глобите, да се използват от 28 държави членки за, да речеме, попечителския фонд за Сирия, тъй като държавите членки трябва да внесат средства в този фонд. Защо да не използват а, глобите? Колкото до програмата за продоволствен, за продоволствено хранене и световната програма за изхранване на населението, защо тези средства да не бъдат насочени на там? И без това има призиви от ОНЕ. Аз мисля, че е възможно. Възможно тези средства да бъдат разходвани по този начин. И е, поне бихме могли да предложим или да дадеме идея на съвета да действа по този начин. Да, въпрос е къде ще се появят тези кредити в бюджета на Европейския съюз или в бюджетните редове или в съответните бюджети на държавите членки. Ще бъдат ли вноски в рамките на Европейския фонд за развитие? Те няма да се загубят, разбира се. Те ще бъдат вър... те ще се върнат в държавите членки. И а от друга страна, държавите членки трябва да, да предоставят допълнителни средства за бреговата охрана, за фронтекс и така нататък. Така че тези пари трябва да дойдат от някъде също. Но проблема е, че в миграционната политика нещата не са абсолютно ясни. Какво трябва да се финансира от Европейския съюз, какво става чрез ООН, какво става чрез средства, които се насочват към държави като Турция и, и така нататък. Така че тази тази тема ще продължи да бъде обсъждана по време на по-нататъчни преговори. Спомняме си и за помирението за миналогодишният бюджет. Помнете си колко бяха дълги разговорите. Да, просто искам да, да потвърда казаното от вас. Просто трябва да се да се добави, така трябва, трябва да бъдем, да упражняваме малко повече натиск. Ние трябва просто да бъдем много по а, е, към самите себе си, към европейския бюджет и в преговорите с съвета. имаме този, тази, тази възможност да упражним известен натиск, защото знаеме как, с какво ще разполагат националните бюджети допълнително. Т.е. това може да бъде една отправна точка на преговорите. Това исках да кажа. Благодаря. Няма други желаещи да вземат думата. Така че мисля, че би трябвало колкото се може по по-скоро да има едно изясняване на какво се плаща от европейския бюджет, какво се плаща директно от държавите членки и какво минава през фонда за развитие. Доколкото разбирам, този документ в момента се изработва и ще разполагаме с него в близко бъдеще. Комисията иска ли да добави нещо? Имате ли някакви допълнения? Мисля, че няма всичко беше казано. Така че благодаря на господин Бьорн Ларсън, директор на човешки ресурси и господин Рюфен, които са от Европейската служба за външна дейност и които ще ни обяснат как е назначен специален съветник за Колумбия. Господин Ларсън, кой от вас ще вземе думата? Аз, Бьорн Ларсън, май трябваше да взема думата. Благодаря. Благодаря. Да, наистина върховният представител смял да назначи специален представител, господин Гилмор, като специален консултант. Задачата е свързана с мирния процес в Колумбия и има нужда от европейска подкрепа. Разбирам, че вие по-скоро се интересувате от пакета за възнаграждение. Нашата идея е той да започне да изпълнява задачите си от е, ноември и да работи от Ирландия. Ще има много мисии, но е, той ще бъде базиран в Ирландия. Не смятаме, че това ще е пъл... пълна заетост от негова страна. Може би две седмици на два месеца Имаме предвиден договор за една година, т.е. 84 работни дена ще има той за една година. Той ще получава дневни и ще бъде, възнаграждението ще бъде изчислено на неговото, на, за неговия, съответно на неговия ранг. Около 50 000 евро на година ще бъдат покривани разходите за мисии, но той няма да има отделна подкрепа логистична подкрепа, той ще трябва да разчита на нашите служби. Или в Брюксел, или на други места. Ще трябва да се отчита, естествено, за всички дейности по, по договора. Това е съвсем накратко. Това са нашите планове за специалния пратеник господин Гилмор. Добре. Благодаря, господин Ларсън. Господин Дюпре. Благодаря ви, господин председател. Внимателно изслушах представителя на външната служба на Европейския съюз, който каза, че не сме компет... че сме компетентни за възнаграждението. Но възнаграждението има смисъл, ако и самата мисия има такъв. Тук не говорим само за разпределението на разходите, нещо върху което искахме да помислим, но трябва да вземем предвид и възможностите, предоставени от тази мисия. Имам три въпроса. Дали външната служба има делегация в Богота? Тази делегация може или не може да направи връзка между мирния процес в Колумбия и Европейския съюз. Или пък тази делегация няма особен смисъл. Опитвам се да разбера каква е ползата от делегация на място. Каква е ползата от специалния пратеник? Второ. Разбирам, че трябва да се изпрати специален пратеник – ако една или две от страните, които участват в мирния процес, искаха ние да присъстваме там. Ако тя беше проявила интерес да има пратеник на Европейския съюз. А такова искане нямаше. Предполагам, че ако е имало такова искане, имате документи, които да го докажат. Да бих искал да попитам, има ли такова изявено желание. И на трето място – много специални пратеници са или бивши комисари, или бивши е, министри. Да се питам дали една от функциите на Европейския съюз не е да раздава златни парашути на подобни хора като ги изпраща на такива мисии. Не ми се струва, че естеството на тази мисия изисква подобен вид хора. Председателя, това е един вид рециклиране на материала. Господин Зани. Grazie президенте. Волево, aggiungere un paio di, di... Благодаря. Аз също имам няколко въпроса. В допълнение, е, с, към това, което запита господин Дюпре. Е, ние отговаряме за възнаграждението, но ние трябва да знаем какви квалификации има с този човек, какви са задачите, каква е и причината за поставената задача. Четири въпроса има. Най-напред. колко хора има Европейският съюз в Колумбия, които работят за него. Това би било любопитно, за да разберем какви средства вече се отделят за тази страна. Комисията може ли да уточни какви ще са задачите на този консултант? Това, което чухме, вие беше доста общо, ня липсваха подробности. Защо той трябва да пътува? Разбрах, че неговата база ще бъде в Ирландия и ще пътува до Колумбия. Защо? И как изглеждат нещата с мирния процес в Колумбия? разбрах на заседанието на координаторите, че мирният процес доста е напреднал. Тоест, Европейският съюз няма нужда да присъства като актьор на място. Дали някой не е пожелал да има външен контролер от страна на Европейския съюз. Някоя от партиите, някоя от страните дали е изискала това. И какви са компетенциите на бившия външен министр по отношение на Колумбия? На френски. Това е във връзка с външната политика. Но а, държавите членки съвсем естествено винаги желаят да имат контрол в това отношение. Така че освен представителството на Европейския съюз в Колумбия, би било полезно да чуем дали има представители и на отделните държави членки на Европейския съюз. Дайте ни малко повече информация за координацията. Вие, разбира се, отговаряте за човешките ресурси. Всички държави членки сега е, е, търсят е, бюджетни е, съкръщения, така че не може ли да поспестим и ние някакви средства, като намалим броя на представителите на държавите членки и ако заедно обединим средствата си? Тук не говорим само за възнаграждението на командированите. Е, просто като членове на комисията по бюджета искаме да разберем. Uh, thank you, Mr. Chairman, and thanks for those. Благодаря, господин председател. Благодаря е, за въпросите. Някои от тях надхвърлят а, моята компетенция да им отговоря. Най-напред. Аз а, е, цитирах член 123 И в, по смисъла на този член аз отговорих и обясних а, как се е случила номинацията на а, министъра. Ние имаме делегация в Боготан, но не зная колко точно хора се занимават с Колумбия в делегацията и в Брюксел. Обаче мога да разбера и мога да ви доставя тази информация. Истината е, че има един важен аспект тук и аз споменах мисиите, но не смятам, че ще има само мисии между Ирландия и Колумбия. Ще има и други мисии, така че нещата няма да се свързват само с делегацията в Боготар. Но имаме в Богота е, делегация, така е. Сега, аз не мога да говоря от името на комисията. Имаме възнаграждение за дисциплинарни случаи, които възнаграждаваме по същия начин. Ние не възнаграждаваме, например, екипа за Иран Сега за ресурсите споменах нещо. Вашите коментари, господин председател. Как да използваме ролята на държавите членки Ние започнахме да използваме и сътрудничеството с държавите членки. Има интерес от тях. И много държави членки са направили бюджетни предложения да подслонят наши дипломати. Това е много хубаво. Но този процес започва сега едва. Е, това е обширен въпрос. Но бих предпочел да дам думата на колегата, за да осветли нещата от политическа гледна точка. Благодаря, господин Арсън. Дали е, да не си организираме специална среща през следващите месеци, за да обсъдим подробно въпрос, се питам. Какво означава представителство на Европейския съюз? когато ходим на мисия, например, в Украина, съвсем не е лесно, защото има представител на Европейската комисия, има представители на държавите членки, винаги се питаме кой е шефа. Та, господин Шефър, по отношение на по-политическите аспекти, бихте ли могли, могъл да внесете яснота? Аз, господин председател, смятам, че мога да бъда а, кратък, защото а, всичко зависи от преценката на президента на Колумбия. Той решава до каква степен, до къде е стигнал мирния процес в разговор с върховния представител той е изявил желание да има представител на външната служба на Европейския съюз. Представител, който да съпровожда мирния процес, след като бъде подписан мирния договор. Така че процесът е много напредна през последните седмици и се надяваме, че в рамките на разумен срок мирния процес ще е факт. Та в този контекст имаше искане на президента Сантус към върховния представител на ЕСА. Благодаря ви, казва председателя. Някакви въпроси, господин Дюпре, във връзка с казаното преди малко? Господин Дюпре, изключително интересен отговор ни дадоха току-що. Значи, е, Имало е такова искане. Аз това питах от самото начало. Искане към върховния представител. Искам обаче тук в досието да пише, че по искане на колумбийските а, власти се изпраща специален пратеник. Защото тогава вече всичко има смисъл. Ако е имало искане, то да бъде уважено. Ще има специална мисия със съответните последствия и тук вече влизаме в дипломатически отношения между Европейския съюз и Колумбия. Така че за мен е чудесна новина да разбера, че е имало разговор между колумбийския президент и госпожа Могерини. Чудесно е, че е имало такова искане. А, чух обаче преди малко, че господин Гилмор имал и други отговорности. Тук нещо не разбрах. А, виждам, че той е специален пратеник за мирния процес в Колумбия. Не виждам някаква друга мисия да има. Председателя има ли някаква друга мисия? Отговор. Тази мисия има много аспекти, но тя е една. Специфична мисия. Председателя. Господин Дюпре, стана ли ви ясно сега? Господин Дюпре, не ми беше ясно, но нещата все повече се изясняват. Председателя ми чудесно има щастливи от настоящата дискусия. Няма други въпроси. В такъв случай смятам, че нашата комисия може да излезе с становище и да преминем към гласуване. Моля да мушнете картите за гласуване в апаратчетата. Така ли? В колко часа трябваше да гласуваме? В 11.30? Ми в такъв случай да прекъснем заседанието. Je voudrais vous confirmer notre réunion du 20... На 27 октомври в Страсбург ще има заседание заедно с Комисията по граждански свободи. Потвърждавам ви това заседание, защото вече имаме зал. Alors, notre rapporteur général propose de voter Общия докладчик предлага да гласуваме сега? Да, да. Мисля, че няма достатъчно депутати, но мисля, че имаме необходимия минимум, за да може гласуването да бъде признато. Имате ли нещо против да гласуваме сега, пита председателя? 11h30. Колегите, които дойдат в 11.30, може да се просърдят. Не смятате ли? Не смятате. Добре. Господин Гейер ще е председател, защото аз трябва да отида на заседание на бюрото на Европейския парламент. Трябва да замествам господин Бузек. Добре, тогава продължаваме. Госпожа Гардия Сабал има думата за проекта за трансфер номер 30. Благодаря, господин председател. Всичко е напълно прозрачно, няма никакъв проблем. 900 000 евро са останали неизползвани за обновяването на страницата Европа. Така че ви предлагам да гласуваме за. Виждам 13 карти в машинките и само 11 валидни гласа. Още един остана. Добре, край на гласуването. Приема се трансфера. 9 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Je donne maintenant la parole. Сега давам думата на Жерар Дюпре, който представлява Моника Холмайер за останалите раздели. Опълномощене. Euh, euh, Извинете, че се изненадах от реакцията на някой от колегите. Просто трябваше да обясня. Нали така? Три предложения за трансфер са били разгледани от госпожа Холмайер, две за Комитета на регионите и едно за Економическия и социален комитет. Внимателно разгледах трансферите и в трите случая става въпрос за използването на излишъка за определени бюджетни редове като тези а, трансфери ще бъдат използвани за целите на сигурността и надзора на сградите, както и за IT сигурността. Всичко това отговаря на целите, които имаме за различните институции, така че след като внимателно разгледах тези искания, ви предлагам да гласуваме анблок напълно оправдани трансфери с разумни цели. Добре, казва председателя. Не трябва да. Ако не възразявате, приемаме, че исканията за трансфери са одобрени. Няма някакви искания за изказвания в областта на политиката, в областта на сградния фонд. Нещо по точка разни да има, няма. В такъв случай следващото ни заседание повтаряме на 27 октомври, следващото на 12 е, ноември от 9 до 12.30, от 3 до 6.30 в Брюксел и на 19 ноември от 9 до 12.30 тук в Брюксел. Закривам заседанието.